Okay, colleague. We just start. Uh, Здравейте, колеги, започваме. Имаме някои промени. Новата точка седма – представяне на проекта доклада за функционирането на шенгенското пространство. Докладчика е Карлос Коелю. Тя е предвидена за 11.15. Няма превод – на хрватски. Dear colleagues, now we move to the... Уважаеми колеги, преминаваме към размяната на мнения с Роб Уейнрайт, изпълнителен директор на Европол. Уважаеми колеги, преди няколко седмици имахме изслушване с госпожа Дебол, която е избраната кандидатка за поемането на поста на господин Уейн Райт, Днес имаме възможност да обсъдим девете години, през които господин Уейн Райт оглавяваше Европол. Искам да му благодаря за ангажимента и професионализма, с който ръководеше агенцията. Той пое поста през 2009 година, неговия мандат изтича на 30 април 2018 година. Първо, господин Уейнрайт ще направи своето представене, след това имаме размяна на мнения с членовете. Заповядайте, господин Райт. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че съм сред вас за последен път. През последните 9 години съм бил тук неведнъж. Мисля, че най-важното е да кажа и да се впише в протокола моята благодарност за сътрудничеството с тази комисия. Особено през последния период нашето сътрудничество ставаше все по-интензивно. Благодаря на членовете за тяхната подкрепа за изпълнението на моята задача да помагам на държавите членки в осигуряване на сигурността на гражданите. За следните 10 минути няколко идеи, свързани с периода, през който оглавявах Европол. Първо контекста виждаме все по-сложна обстановка, що се отнася до вътрешната сигурност в Европейския съюз. Станахме свидетели на ужасяващи терористични атентати през последните 3-4 години. Тези тенденции мисля, че промениха парадигмата на тероризма. Исторически той беше проблем на националната сигурност, сега става проблем на колективната Казвам го, защото вече териториалната цялост е застрашена не само от националистични каузи, но и от международния джихадизъм. Технологията също го подпомага в този случай, защото чрез нея може да установи виртуален халифат хиляди радикализирани. Много от тях пътуват до Сирия и Ирак, сега са в Европа. Така че този тероризъм стана истински международен феномен и много важна заплаха за сигурността. Тук е необходимо институционално сътрудничество, трябва ни колективен отговор. Същото се отнася и до различните прояви на организираната престъпност и киберпрестъпността. Трафика на хора се разви в огромни мащаби, особено след мигрантската криза. През последните 9 години на трафика на хора не се обръщаше достатъчно внимание от всички правителства. Сега това не е точно така но трябва по-голям ангажимент. Ние разговаряме с хиляди жертви на сексуалния трафик и трафика на хора. Две трети от жертвите са всъщност граждани на Европейския съюз и пътуват от различни други държави членки. Имаме и друго явление – непридружаваните малолетни, които са уязвими и могат да бъдат използвани от трафикантски групи на организираната престъпност. Има и други области. Измамите в големи мащаби, които нанасят вреди на економиката, както и престъпленията с интелектуалната собственост – 85 милиарда годишно губим според някои заради тези престъпления. Това пречи на иновациите и конкурентоспособността. Същевременно виждаме, че професионализираните престъпни групи са се развили по нови начини в ново време. Те са много нахучиви. Говорим за международни групи, които работят глобално, използват технологиите и най-вече тъмния интернет. Има около 400 групи за престъпно пране на пари. Затова и в Европол ние се опитваме да проследим тези престъпления през банковата система. В много случаи това са престъпления, които нямат ефект веднага, за разлика от тероризма, но всъщност дългосрочно те имат своите последствия. Използват се технологии като криптовалутата, тъмния интернет – криптовалутата се използва, например, при плащане, при отвличания. Освен това имаме и различните атаки с вируси. Киберпрестъпността се променя. В миналото се изпращаха, например, фалшиви имейли с надежда от 1% успех – сега те са много по-целенасочени и тяхната цел са много по-печелившите институции, като банките или изключително важните обществени услуги. Всички те са доста уязвими, що се отнася до зловредния софтуер. Киберпрестъпността вече се е индустриализирала. Те разполагат с хиляди специалисти. Всички те са мобилизирани в подобни операции. В тъмния интернет се търгува с стотици, хиляди незаконни стоки, оръжия, наркотици, говори се за отвличане на деца – това наистина вече е в мега мащаби. Огромна заплаха. И последния елемент – едно явление от последните 18 месеца все повече държавно спонсорирана киберпрестъпност. Дали това е преднамерено или не, не знам, но имаме едно сливане – между престъпността и държавата и това е изключително опасно, защото така дори най-добре защитените правителства и дружества е, ще бъдат уязвими. Виждаме, че престъпността и тероризма са се осложнили, те вече са много по-мащабни, международни по характер и това се усеща и в Европа. Ние реагирахме, както може да се очаква, първо чрез институционалната рамка. Законодателите в Европейския съюз разработиха по-строги норми и насоки е, за контролиране, например, на пътуванията на терористите и това наистина се отрази върху ограничаването на потока чуждестранни бойци към Сирия и Ирак. Освен това имаме инициативи по директивата срещу изпирането на пари, текстовете срещу киберпрестъпността. Всичко това има своите резултати. В Европол, що се отнася до законодателната рамка, имаше две промени. 2017 се прие регламента за Европол – той до голяма степен беше разработен от вашата комисия и то много конструктивно. Ще спомена и ресурсите от бюджетния орган през целия период на моята работа. Служителите ни се удвоиха горе-долу бюджетът ни се удвои 122 милиона по-настоящем. Ролята на държавите членки и на партньорските трети страни също се промени. Имаме много по-голямо участие на експертите и Европол успява да свърже една доста по-голяма общност. През този период, например, бройката на служителите за връзка се удвои Имаме 220 такива служители от 40 страни. Никъде другаде по света няма да намерите такава концентрация или такъв правоохранителен център. Това показва, че Европол наистина може да се бори с тероризма и престъпността. Разбира се, Основната задача с оглед на естеството на заплахите беше да се обърнем за експертно мнение. Ние използваме услугите на Международния център за противодействие на киберпрестъпността. Освен това създадохме и център, който да се бори с трафика. Преди две години имаме вече около хиляда заподозрени. Всичко това се случи по мое време. Ние се опитваме да използваме в максимална степен експертността и способностите на правоохранителните органи в ЕС. Знам, че в този парламент се дебатираше много работата на Центъра срещу тероризма. Трябва да кажа, че не беше лесно да убедим националните органи по сигурността да споделят повече данни с Европол. Но информационната система на Европол увеличи обема разузнавателни данни срещу тероризма, получени от държавите членки. Ние преди бяхме получавали по около 6000 доклада, днес имаме половин милион. Това показва, че държавите членки са готови да споделят много повече информация. Мината година също така изпълнихме 439 операции в Центъра за противодействие на тероризма в сравнение само с 27 преди. Като цяло в Европол имаме деветократно увеличение на трансграничните операции за подкрепа. Така че е, развитието на престъпността означава и много по-голямо търсене на услугите на Европол и много по-активна работа от наша страна, като е много важно как управляваме информационния поток. От около 200 правоохранителни агенции. Европол наистина събира информация от много такива агенции. Имаме един от най-прогресивните модели за правоохраняване и защита на данните по света, така че в нас има доверие и за това събираме такива големи обеми данни а и правовата рамка също ни дава това право, тъй като ние събираме единствено данните, от които имаме нужда по принципа на пропорционалността при борбата с тероризма. Анализирането на данни е друга област, на която посветихме огромни усилия, защото ние трябва да обработваме тези данни правилно в големите им обеми. Ние вече надхвърлихме границата 1 милион като брой съобщения по разузнавателната работа, които са разменени. Това е всъщност същината на работата ни. Събирането на данните и анализа ни позволяват да се справим с предизвикателствата. Всичко това ни даде възможността наистина да реализираме резултати в борбата с преступността и тероризма. Последното проучване показва, че оперативните ни партньори са доволни 72% от 100. Преди 10 години това беше само 57%. Също така се надявам, че чрез институции като вашата комисия ние можем да използваме нашите знания и влияние в общността, да повлияем на разработването на политики и сътрудничеството между правоохранителните органи. Необходимо е законодателят да знае какво е нашето експертно мнение – както сме го заявявали неведнъж. Има и неудовлетвореност, разбира се, от нашата работа аз няма как да не спомена. Ресурсите не само на Европол, но и на всички институции по вътрешната сигурност като цяло, те са недостатъчни и не отговарят на новата заплаха. Мога също така да цитирам системната инерция при нашата неспособност понякога да противодействаме на такива проблеми. Най-видимото тук е директивата срещу изпирането на пари, която се оказва изключително неефикасна при проследяването и иземването на престъпно придобити активи. Ние говорим за стотици милиарди, които са инвестирани тук, но просто системата през последните 30 години се е развивала така, че сега е неефикасна, тя е морално устаряла, не отговаря на новия вид пресност и най-вече пречи на обмена на информация между органите, които имат нужда от нея. Тази рамка трябва да се промени, ако наистина искаме да проследим парите. В момента не го правим много добре. И това, разбира се, позволява на престъпността да процъфтява. Накрая искам още веднъж да благодаря на парламента и тази комисия конкретно. От практическа гледна точка мога да кажа, че е важно да имаме подходящия бюджет и ресурси, да се чува нашия глас. Много често парламентът ни слуша повече, отколкото съвета. Ние си даваме сметка за това и сме много благодарни. Освен това, при вас има проактивно ангажиране, специални комисии, като вашата, с които сме работили. Връзката ни с Европейския парламент е важна за нас не само защото опираме до конституционно и регулаторно изискване към Европол. Така към нас има много по-голямо доверие от страна на обществеността. И накрая лично благодаря на всички вас и на тези, които днес ги няма, за подкрепата. Не знам дали винаги сте били съгласни с мен или аз с вас, но такава е природата на демократичния дебат. Аз имам своите силни и слаби страни като ръководител на Европол, но винаги съм се съобразявал с изискването да се отчитам пред вашата комисия и други органи. Благодаря, благодаря много за интересните ви думи. Европейския парламент винаги е готов за сътрудничество с вас. И по повод на а, вашите думи и доклада имам един въпрос, господин Уейнрайт. Какво според вас или ако мога да формулирам по друг начин, кои са кой е най-големият ви успех по време на вашите 9 години на този пост? Какви проблеми имахте и все още имате по отношение на дейности или идеи? Сега има време да дадем думата на нашите присъстващи в залата. Координатор госпожа Сипел. Благодаря. Малко по-късно дойдох, за което се извинявам. Но много интересна беше темата, която повдигнахте за хакерството. И в такъв смисъл искам да коментирам нещо, което обсъждахме и на заседанието на координаторите в понеделник. През 2013 година се говореше, че тайните служби са извършили хакерски атаки срещу Белгаком. Срещнахме с техните отговорници по е, закрила на данните. Не знам, може би от ваша страна присъстваше някой. Е, и вие тогава казахте, че Европол не е получил искане от страна членка да се разследват тези хакерски атаки. Но а, е, сега излизат документи, че бългийската полиция реално е дала такова искане пред Европол – и именно дейността на Център за противодействие на киберпрестъпността има за цел да разследва подобни инциденти, но Европол не е искал да се ангажира и да е, направи разследване в обедене. Е, е, можете ли да обясните защо в случая Европол е отказал да съдейства на Белгия? Госпожа Ернст? Gott, so schnell hätte ich gar nicht damit gerechnet. <laughs> Благодаря ви. Искам да благодаря от името на нашата политическа група за вашата работа. Много често дебатите бяха противоречиви, но това е нормално. Така е. Въпреки това, Европол има много важна функция на европейско равнище за омрежаване на полицейските служби, за поощряване на структурната им сътрудничество, особено по отношение на борбата с престъпността. Това е ясно. Имаше много инциденти през последните случаи, където се оказа, че сътрудничеството в полицейската област е много важно. Обмена на информация е много важен. Показа се, че обмена на информация именно не беше на нужното ниво. Това го критикувахме много често. И мисля справо, но мисля, че трябва да видим целия контекст, когато говорим за, терори... за тероризма. Вие правилно осветлихте проблема. Това, вашата оценка я споделяме, но мисля, че трябва да говорим повече за превенцията. Не е общо като превенция, съвсем конкретно трябва да говорим за превенцията и трябва да говорим и за причините за тероризма. Сега това не е задача на Европол, това е по принцип общо европейска задача но на тази задача малко сме се посветили за момента и това е жалко, защото тероризмът е проблем, който може да се реши не само с полицейски сили. Сега балансът между сигурността и основните права. Вие знаете, парламентът залага много на основните права и ние искаме да има баланс между основните права и сигурността. За това винаги сме издигали глас за прозрачността. Вие знаете нашата позиция. Е, и тук, тук стигаме до хармонизираната система за, за опазване на личните данни. Искаме да има една обща система, като естествено се вземат предвид определените задачи, които поема всяка агенция. Тук имаме противоречие. А, но трябва да намерим компромис и ние ще се борим за този компромис. Това ви казвам директно като докладчица по този файл. Ще се борим и аз мятам, че може да намерим решение, но не може да се каже, ние няма да правим нищо това не е така. Исках директно да отправя това послание към вас. Благодаря. Мистер Ленардс. Благодаря, господин Ленардс. Thank you, uh, thank you very much and thank you... Благодаря, благодаря господин Майнрайт е, за вашето присъствие тук. Благодаря и за отличното сътрудничество между вашата организация и нашата комисия и нашия парламент. Благодаря за личните ви усилия в борбата за увеличаване на сигурността на гражданите. Вие е, ни благодарихте е, и ние искаме да ви благодарим, но също така коментирахте, че Ресурсите, които се предоставят в Европейския съюз, са твърде малко в сравнение с размера на предизвикателствата, пред които сме изправени. Затова въпросът ми е какво и как можем да преуменим сумите, начина по който ги употребяваме. Второ, Говорихте колко много информация е налична в Европол, в нейните данни. Тук в парламента работиме за оперативна съвместимост на централните е, системи в Европейския съюз. Европол също работи до някъде по тази тема. Как е, оценявате вие е, така, отношението на вашата информация към темата оперативна съвместимост. И вие имате поглед върху всички законодателни разпоредби в областта на сигурността. Какво бихте ни посъветвали и къде да насочим вниманието си в бъдеще в това отношение? Благодаря, госпожа Грапини. Благодаря. Оценявам високо вашата искреност. Слушала съм ви нееднократно. Вие много обективно представяте проблемите и ги разнявате и, твър... и трудностите. Това е много добър начин. А какво е чувството на европейските граждани? Според тях, поне тези с които аз говоря, Европол е най-важната организация, която осигурява сигурност. Затова е толкова важна и вашата функция. Както казахте и вие, радикализацията става все по-голяма и ние не можем да противостоим на национално ниво. И правилно казахте, че трябва да реагираме общо. Какви са решенията, възможностите да реагираме общо, е моят въпрос. А също, говориме за това, че е необходимо да има връзка между различните европейските различните европейски агенции. Имате ли някаква формула за това как може да се осигури това сътрудничество? После, говорихте за проблеми и Говорихте и за инерцията на системата. Аз лично идвам от частния бизнес и знаете, че там се реагира много бързо, защото иначе просто ще загинеш. Така, какви са решенията, които може да предложите за извеждане на системата от състоянието и на инерция? Същата инерция се наблюдава и в парламента. Парламента може да ви представя пред гражданите и е, заедно с нас вие можете да представите вашите решения за извеждане на системата от състоянието и на инерция. Да се търси сътрудничество с другите агенции и възможности за общи действия. Ето сега току-що е, имаше атентат в Виена с четири жертви. А, е, ние трябва да можем да противостоим на тази заплаха. А, е, срещу живота на хората трябва да противостоим също обаче и срещу заплахата за нарушаване на интелектуалната собственост. Трябва да можем да си извличаме заключение – и вие можете да пред... ние можем да ви помогнем да представите тези решения пред други институции. Господин Тери Кабрас има думата. Няма микрофон за оратора. Microphone е, doesn't work? Yo, it works. Well, thank you. I repeat, thank you very much. Благодаря, благодаря много и за това, че сте тук и за вашата работа. Пожелавам ви едно добро бъдеще, което напълно заслужавате и много успехи на Европа във всичките им дейности. Ние сме наясно, че в последните години проблемите стават все повече. Мащаба на тези проблеми е, тероризъм, престъпност се промени, парадигмата се промени. Но стигаме и до един момент, който искам да коментирам. Вие сте добре запознат с него, но не го упоменахте. А пък аз съм много заинтересован да чуя вашето мнение. А именно проблема за обучаването на служителите в Европол. Като не става дума само за обучение за технически умения, но също и за чисто граждански умения, пък ако ми позволите и интелектуални такива, защото предизвикателствата налагат нов вид на противодействие – ние не трябва да забравяме и необходимостта да се спазват човешките права, както коментираха колегите тук. Когато трябва да се работи по въпросите за сигурността а, и да се спазват правата, а, тук нещата не са на едно и също ниво. За авторитарните режими е, на най-високо в дневния ред стои сигурността. И, тогава е, се нарушава или намалява свободата. Но в демократичните режими сигурността трябва да обслужва принципите на свободата, защото не може съображения за сигурност да потискат възможностите за свобода. Те трябва да ги защитават. Това за мен е изключително важно и този принцип трябва да се налага от хора, които, са, които го осъзнават и които са готови да го прилагат. What about the situation и в такъв смисъл какво бихте казали за обучението на служителите в Европол? Грация, Госпожа Чиничи. Благодаря, благодаря, господин Уейн Райт, не само за уводните ви думи, но и за цялата работа, която осъществи Европол под ваше ръководство в последните 10 години. Те бяха белязани е, от е, засилване на интензитета на случващото се в конкретните области, в които се занимава Европол – но Европол също улеснява обмената на информация между европейските страни и трети страни, което е изключително важно в борбата с трансграничната престъпност. Така че огромни благодарности за извършената от вас работа. Посещавала съм нееднократно Европол, разговаряла съм с хората там и лично съм свидетел на това, колко е, значимо е въздействието на работата на Европол по различните трансгранични е, случаи на престъпления. Вие говорихте и за звеното за противодействие на киберпрестъпността, но е, трансграничните престъпления имат и друго измерение, примерно финансовите престъпления, престъпления на пари, прехвърляне е, на пари от съмнителни източници. Ние сега работим по съвременяване на законовата рамка в това отношение, свързана с прането на пари и останалите аспекти. Считате ли, че Европол има смисъл да има и допълнително звено за борба с финансовите престъпления – дали е необходимо да се създаде извено за финансово разузнаване в Европол, за да се проследяват подобни престъпления, които за нещастие финансират а, тероризъм и още по-сериозни престъпления. Освен това, коментирахте и организираната престъпност и мафията за нещастие – Съвсем наскоро бяхме свидетели на убийството на младия словашки журналист. И там, благодарение на неговите е, разследвания, веднага бе хвърлена светлина върху е, ангажираността на италианската мафия в случващото се там. Аз също съм се занимавала с а, темата а, на това каква дефиниция дават отделните страни членки на понятието организирана престъпност. Може би трябва да се търси едно общо, евро, една общо европейско определение, за да може да се ко координират и по-добре да се стиковат дейностите за противостояне на подобни престъпления. Какво е вашето мнение? И после е, прекурсорите за експлозиви, които се използват от някои терористични групи за е, терористични атаки. Необходимо ли е ново законодателство? Трябва ли да се добави нещо в съществуващото? И един трети въпрос за вас. Аз е, участвам в специалната парламентарна комисия за борба с тероризма Разговаряме с експерти в различни области и в нашите е, дискусии се очертава необходимостта не само от е, е, действия, но и от много превентивна работа. И за това искам да ви запитам какво бихме могли вече да правим по отношение на превенцията. Считате ли, че могат е, е, да бъдат осъществени е, терористични атаки с химически оръжия? Какво можем да направим в противодействие на подобна заплаха? От една страна като законодателство, от друга страна като действие на Европол. Смятате ли, че можем да започнем нещо да правим, за да предотвратим тези опасности? госпожа Гион, Благодаря. Приветствам вашата работата на организацията под ваше ръководство. Нееднократно сме имали дебати с вас и действително, както казахте, имали сме и противоречия, но вие коментирахте много теми, отбелязах си с интерес и оценявам това, че се връщате на темата, темата киберпрестъпност и пране на пари защото очевидно от така чисто за наечийския подход в това отношение, вече преминава, тази дейност преминава в много по-индустриален, така да се каже, подход. какви са решенията? първо, според мен е по основния момент за споделянето на данни между Европол и страните членки – Считате ли, че там може да се разработи нещо повече? Има ли нужда от още нещо? Говорихте колко огромен обем на, е, колко огромен е обема на данните, от няколко хиляди стигнали до милион. И днес е 8 март, може ли да е, коментирате и проблема с трафика на хора, трафика на жени? който непрекъснато се поставя и съществува от много отдавна в нашия свят, но а, непрекъснато ни налага и усилия да се, огромни усилия, за да се борим с него. Okay, thank you very much for very interesting questions. Благодаря. Благодаря за интересните въпроси. Сега е време за отговори. Заповядайте. Благодаря на всички за вашите добри думи и за въпросите. Сега за най-големия ми успех. Естествено имаше някои много успешни операции. Спомням си преди няколко години една важна операция. ставаше дума за разкриване на мрежа онлайн за насилие на деца, за сексуално насилие на деца. Но освен това, спомням си е, атаките в Париж през 2015 година. Ние реагирахме и това беше за първи път всъщност, когато Европол бе поканен да, по, да, да действа в една такава мащабна операция. Това беше а, официално запитване от Френската прокуратура и ние се опитахме много да помогнем в разследването на белгийските и френски власти. До тогава не можехме да участваме много в подобни операции, но нещата се промениха. Е, проблемът при нас е свързан с това да се свържат различните капацитети, различните култури. Това беше голяма, голямо предизвикателство, но ние го преодоляхме. Е, сега госпожа Зипел попита за Белгаком. Имаше подобен случай през 2013 година. Истината е, че нямаме до момента официално запитване от бългийските власти. Бългийските власти споделиха информация, свързана с атаката, е, чрез платформата на Европол и тази, тази информация стигна до всички държави членки. А, сега, запитването беше дали има допълнителна информация. Стана ясно, че раз, че става дума, при разследването стана дума, че при разследването стана ясно, че става дума за дейности, подкрепени от държава. Ние съвсем ясно казахме, че след като това е факт, ние не може да участваме в разследването. Така че ние нямахме официално запитване, но предварително, преди да има официално запитване, ние дадахме нашата позиция. Е, нямаме допълнителна информация по случая. В последствие има само един доклад от разследващ журналист. Ние сме отворени за сътрудничество с този човек, но така или иначе няма нова информация, поступила в Европол, Европол от тогава. Дебатът е, че е, за съжаление, въпросът е, че за съжаление е, такива случаи не, не попадат в мандата на Европол. Е, това е било още от самото начало на Европол, така че ние не можем да подкрепяме и в бъдеще такива случаи. Госпожа Ернст попита за превенцията. Госпожа Ченича също зададе този въпрос. Това е наистина нещо много важно в дигиталната сфера. Ние работим с 80 социални платформи, за да идентифицираме терористично съдържание онлайн. Работим в различни общности. Това е много важно за борбата срещу радикализацията, но това не е директно въвличане на Европол. Естествено, сигурността и основните права трябва да има баланс. Ние признаваме е, добрата работа на докладчицата на госпожа Ернст по това досие, ние разбираме и нуждата от това да има една обща система за защита на данните. Е, вашата комисия игра много важна роля преди година за инструмента, на който стъпва Европол в областта на защитата на данните в момента. Това е част от нашата правно, нашето правно, правна рамка и това стана за много бързо време. време. Ние трябва да се справяме с правни предизвикателства, но така или иначе една хармонизирана система е много важна, ние разбираме това, ще има предимства и за е, Европол, защото ние искаме да има защита на основните права. Така е. Господин Ленърс попита за е, обзор на бюджета за сигурност. Мисля, че трябва да има обзор. Ние имахме увеличение на бюджета, но относителната част на бюджета в Европейския съюз за отбрана е сравнително малка. Е, това би трябвало да се преразгледа от съответните институции. Оперативната съвместимост е нещо много важно. Европол е, играе голяма роля тук и то не само е, заради факта, че е, ние може да интегрираме различни информационни системи и системи за защита на данни. Основният приоритет трябва да бъде киберсигурността но ако трябва да съм конкретен, мисля, че регламента за борбата срещу прането на пари трябва също да бъде преразгледан. Госпожа Ченичи попита дали не трябва да има отдел за финансовите престъпления. А, ние координираме мрежата FU, обаче, проблем е, че работата ни би била много по-подобрена, ако има преосмислене на директивата за борба за срещу прането на пари. Това е проста стъпка, но тя ще допълни работата на националните компетентни органи и може да се създаде на европейско равнище обмен на информация и то е именно свързано с прането на пари. Не, ние направихме такова предложение, но то бе отхвърлено в процеса на тристранните срещи. Това беше беше много просто предложение и една такава промяна ще има огромно влияние. Госпожа, е, благодаря на госпожа Грапини за предложението за общата сигурност. Естествено, ние ще продължим да работим за интегрирането на колективната сигурност. И не мога да не спомена е, елемента на сигурност при преговорите на Брексит. Аз не съм политик, не мога да по правя политически коментари, но сигурността е много важна и дори при Брексит е, този елемент ще остане много важен за цялата сигурност в Европа. Трябва да има решение. Истината е, че колективната сигурност в Европа днес е прекалено важна, е, важна, важна тема. Тя не, може да се, не бива да може да се провали. Има много залози в тази област. Разбирам, че времето напредва. Може би няма да отговоря на всеки отделен въпрос. Благодаря на господин Закараес за а, това, което каза, че сигурността е залог за свободата. Аз тълкувам нещата последния начин. Обучението е важно, защото има много различни култури в Европа. Мисля, че въпросът за начина на различните е, начина по, който подхождаме към взаимното разбирателство беше фона на вашия въпрос. Сега за Словакия. Ние подкрепяме случая, подкрепяме компетентните власти, по същия начин, по който подкрепяме и властите в Малта, но нямаме за момента резултати. И накрая въпроса за споделянето на данни. Е, да, това е в основата на ра, нашата работа, развиване на капацитетите, но тук може да се направи още повече. Трафика на хора и на жени, това е много голям въпрос, може би повече, по-голям, отколкото някои хора могат да си представят ние правим всичко възможно, за да решим проблема в обществото. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката, за вашите отговори и отново се радваме, че можехме да за последните 9 години да си сътрудничим с вас. Свършихте чудесна работа. Благодаря ви. Yes, yes. Now we have to prepare our... Сега ще се подготвим да гласуваме. Okay. Okay, yes. Uh, dear colleagues, uh, please prepare your cards. Така, колеги, подгответе картите си. Нека направим проба. Нека видим дали машината, машините функционират. Моля, гласувайте пробно. Close the vote. Край на гласуването. Ето сега приключваме гласуването. Някой иска ли кафе? Uh, yeah, carrot. <laughs> okay, thank you very much now. Добре. Всичко е наред и така. Ще гласуваме доклада Албрехт, проекто становище за предложението за регламент на парламента и съвета за ЕНИСА. Това е агенцията за киберсигурност, с което се отменя регламент 526 от 2013 година за информационна и те... комуникационна и технологическа киберсигурност. Акта за киберсигурността. Има много компромиси. И така, компромис едно. Моля, гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Карето. Прието. Amendment 62. 62 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 63-то. Моля, гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Прието. 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 69-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 71-во. Край на гласуването. Прието е. 72-ро. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 73 Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 78 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Rejected. Отхвърлено е. 79-то. Моля, гласувайте. Клоз за Волт. Край на гласуването. Отхвърлено е. 80-то. Край на гласуването. Прието. 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Изменение 83 и 84. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 85-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 14-то изменение. Извинявайте, компромис четвърти. Гласуваме компромис четвърти. Край на гласуването. Прието. Изменение 90-то. Извинявайте, е, изменение 15. Край на гласуването. 15-то изменение гласувах. Край на гласуването. Прието. 92 и 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 94. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 95. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Прието. 96-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 98 изменение. Край на гласуването. Прието. Извинявайте, отхвърлено е. Yes, I bought with S&D, probably. That's good. I have to change my vote. Uh, amendment 99. Uh... 99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Изменение 105. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 106 и 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Осъмнайсто. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Прието. 107. Гласувайте, моля. Прекратете. Отхвърлено. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 116 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 117 моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 125. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 10. Прекратете гласуването. Прието. 24-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърлено. 28 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 29 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 33. Край на гласуването. Прието. 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 35-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 37-но. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 38. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Прието. 39-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърлено. Изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 42. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Прието. 43. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Прието. 44 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 45-то. Моля гласувайте. Край на гласуването. Прието. 46-то. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Прието. Компромис 11. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Прието. 49-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърлено е. 50-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Прието. Компромис 12. Моля, гласувайте. Гласувайте. Прекратете гласуването. Прието. 53-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 54-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 55-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 58. А, извинявайте, 59-то изменение. Да. Гласуваме 59-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 60-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърлено е. А сега гласуваме изменения текст. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Прието. Благодаря ви. Sorry, I want to change my vote. Извинете, аз искам да променя своя глас по изменение 94 плюс, а не минус. Благодаря ви. Okay, dear, colleagues, let's start the... И тъй продължаваме с следващата част от нашето заседание. Европейската агенция за киберсигурност в областта на правосъдието, сигурността и вътрешния ред. Докладчика е госпожа Маковей. Бих искала да чуем нейното представене на актуалното състояние по преговорите във връзка с правната рамка на Еолиза. Тези преговори навлязоха на етап тристранни разговори през януари. Госпожо Маковей, благодаря, госпожо председател. Наистина ние се надяваме тези триолози скоро да завършат. Ролята на агенцията при оперативната съвместимост, техническото осигуряване и резерва, комуникационната инфраструктура, прилагането на технологични решения, за да може системите да работят 24 часа в денонощието, тъй наречените активни решения. Това обсъждахме. Това беше свързано с работата на агенцията, но имаше и втора точка за управлението на агенцията, процедурите по избиране на изпълнителен директор, заместник изпълнителен директор, състав на управителния съвет, управленска дейност. До сега преговорите са протичали много конструктивно между институциите на ЕС. Ние стигнахме до съгласие по няколко теми. Остават само определени въпроси, по които дискусиите ще продължат но се надявам на следващото техническо заседание и заседание с докладчиците всяка да стигнем до съгласие. В края на месец март е предвиден следващия и надявам се последен триалог. Много благодарим на госпожа Киничи за неизменното и присъствие. Тя направи много за стигането до споразумение. Благодаря, Моника. Докладчиците в Сянка също благодарят за отворения диалог. А, само вие дойдохте от докладчиците в Сянка. Госпожо Киничи, искате ли думата? Grazie. In realtà intervengo più che altro per... Благодаря ви. Всъщност, ако взимам думата, то е за да благодаря на Моника. Благодаря не само за милите думи, които каза за мен, но и за извършената работа. Тя вече представи какво е направено до сега. Наистина остават някои въпроси, които са все още чувствителни от политическа гледна точка. Но ще има и други технически заседания. Аз съм убедена, госпожо председател, че ще стигнем до решение от политическо естество. Това е много важно, защото Еолиза поема все повече и повече трудни задачи и благодаря на всички работили с нас, за да осъществим напредък. Благодаря. Очакваме следващите стъпки. Сега политическия отдел на парламента по права на гражданите и конституционни въпроси е изготвило проучване за политиките и законите в държавите членки по отношение на престъпления, свързани с тероризма. Проучването анализира 10 държави членки, показва как те определят техните заподозрени, как обменят информация и какви мерки се предвиждат за превенция и разследване. Вие разполагате с текста във вашите документи за съседанието, в залата също може да се вземе. Сега искам да дам думата на господин Квентин Лижер, от съветниците по оптималните подобрения, който ще представи основните заключения. Благодаря, госпожо председател. Както и вие казахте, на нас ни беше възложено от отдела за политики по права на гражданите и конституционни въпроси да направим такова проучване. Ние Извършихме проучването с колегите Мюлер, Хеми, Джеймс Зигер, Гудхайл. Освен това, разчитахме и на някои външни съветници. Вие може да намерите няколко екземпляра от доклада до входа. Трябва да кажа, че наскоро разкрихме и своя офис в Берлин. Преди това работихме изключително и само в Обединеното кралство, но вече имаме и офис в Берлин. Мисля, че разполагаме с 10-15 минути. Не се виждат слайдовете, така ли? Изчакваме.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 Следващия слайд, ако го обичате. Днес ще говорим за целите на проучването, тенденциите при тероризма в ЕС, правната рамка на ЕС и една по-обемна част от проучването – правата на заподозрените. След това разглеждаме механизмите за споделяне на информация вътре и между държавите членки и накрая правим своите заключения. Както казах, вие можете да вземете самия доклад. Целият му обем с приложенията е около 200 страници, само доклада около 50. И тъй, целите на проучването беше да установим какви законови мерки се прилагат спрямо за подозрените за терористични престъпления в Европейския съюз. Ние искахме да направим един преглед на наличната информация и механизмите за споделяне на информация, както и да формулираме препоръки. Много е важно, че доклада беше оповестен миналата година, декември 2017 година, от тогава има някои промени. Проучихме 10 държави членки. Белгия, Холандия, Италия, Франция, Швеция и Польша са сред тях. В приложенията може да намерите повече информация за всяка от тях. Що се отнася до методиката, ние разгледахме тероризма в тези държави членки – Допитахме се до множество експерти и също така разгледахме как се правят проучванията на ниво Европейски съюз. Що се отнася до тенденциите през последните 15 до 20 години, ясно е, че има промяна, вие я разбирате, но е необходимо да се отбележи, че трябва да погледнем и статистиката, макар че това е трудно, когато обсъждаме тероризма. Ако сравняваме с 70-те, 80-те години, тогава има увеличение. През последните няколко години има намаление. Има и промяна в начина на терористичните нападения. Ако сравняваме пак с 70-те, 80-те, 90-те години, тероризма на националистите и сепаратистите като ЕТА и ИРА, методите, използвани от комунистическите бойци в Белгия и на други места. Сега имаме инциденти като тези с Брейвик, а, тероризма в Обединеното кралство се е променил по такъв начин, че са били предотвратени около 40 потенциални нападения само през 2017 година. Като метод се използват взривоопасните материали, Пак, ако правим сравнение с 70-те години, виждаме, че има разлика. Има увеличение на нападенията и с оръжие 17% през 80-те години, 15% 2015-17. Uh, uh, uh, <laughs> Що се отнася до европейските компетенции, те са ограничени на ниво Европейски съюз. Ясно е, че тук се прилага член 3, е 2 от договора за Европейския съюз и член 83, е 1 от ДФС. В член 83 се изброяват различни състави на престъпления, там е включен и тероризма. По отношение на вторичното законодателство вече споменах директивата за борба с тероризма. Държавите членки трябва да я транспонират до септември тази година. Основен инструмент на вторичното законодателство след рамковото решение за борба с тероризма – но има и много други законодателни инструменти, които може да не са пряко насочени към тероризма, но ето стана вече дума. Пол Вайнрайт спомена директивата срещу изпирането на пари. Тя може да бъде използвана. Има и други документи на политиката, като стратегията срещу тероризма, и Европейския дневен ред по сигурността. Трябва да се отбележи обаче, че националната сигурност си остава основно в компетенциите на държавите членки, съгласно член 3 или не 2 от ДЕС. И това е важно, когато обсъждаме и обмена на информация, защото тя се обменя трансгранично, но компетенцията е на ниво държава членка. Има и някои интересни тенденции в правата, които се дават на заподозрените. Първо имаме по-широко криминализиране на престъпленията от терористично естество. Вече се обхващат и деяния надолу по веригата, като подготовка, подстрекателство, подстрекателство, пътуване с цел да бъдеш обучен от терористи. Има и движение в обратната посока, що се отнася до потенциален терористичен атентат. Имаме и увеличение в административните правомощия за превенция и налагане на санкции при такива деяния. Това го виждаме във всички проучени държави. Швеция има много добре развит съдебен надзор в сравнение с останалите страни. Мога да дам пример с отнемането на документи за пътуване с цел превенция на обучение на бъдещи терористи. Това е административна, не съдебна мярка. ограничението на свободата на движение в някои държави членки. Например, при извънредно положение определени лица могат да бъдат заставени да не напускат дадена община. В Холандия имаше лице оправдано от съда при обвинение за участие в терористична дейност. Лицето беше оправдано поради липса на доказателства, но скоро след неговото оправдаване му беше наложена административна мярка. Забраниха му да присъства в определени области на Ротердам по време на Ротердамския маратон. Такива мерки стават все по-чести ние всъщност подредихме различните видове права, които се дават на различните лица. Например, имаме правата на заподозрените или обвинените при наказателно производство. Обвиненото или заподозрено лице в този случай има определен набор от права. В Испания има режим, който позволява да пишеш до трето лице. В Франция е удължен възможния период за задържане. Има права също така на за подозрените, които са обект на административна мярка. Аз вече споменах случаи, например, на отнемане на паспорт. Много често се предвижда съдебна мярка за защита. като тези видове мерки се налагат на принципа адхок еднократно – в този случай лицето знае, че е обект на административна мярка. Сега вече навлизаме в една тъй наречена сива област правата на тъй наречените лица от интерес. Това са лица попаднали в радара, които може да не знаят това. Това са лица, на които се налагат определени мерки. Например, във Франция те се завеждат в подфиш С. Но самите лица не знаят, че са от интерес за службите, докато не им се наложи административна мярка или не се повдигнат обвинения срещу тях като част от наказателното производство и накрая правата на всички на територията на Европейския съюз. Всъщност всички тези методи, за които говорих, могат да засегнат всички нас, не само за подозрените, например органите за спиране и претърсване в Обединеното кралство – са позволили на полицията да го прави при всички случаи по отношение на всички лица, дори и да няма основателно подозрение. Използва се и метода за ограничаване на свободното движение. Механизмите за споделяне на информация между и в държавите членки. Това е проблем, свързан с четирите категории, които вече очертах. Ясно е, че има изпитани методи за обмен на информация в някои случаи, например при продължително разследване, но понякога е трудна тази сива зона между правоприлагането и разузнаването. Информацията се споделя между държавите, членки вътрешно в държавите, между разузнавателните агенции и полицията и международно между държавите членки и с трети страни. Това вече беше споменато от директора на Европол. Освен това, има и ясно установени официални канали за обмен на информация но до голяма степен разузнавателните общности разчитат и на неофициалните канали, нещо, което се отразява и на съдебния преглед и също така доколко лицето знае, че е заподозряно и какви са неговите права. И сигурно ще се зарадвате, това е последния ми слайд – заключенията и препоръките. Първото заключение е, че няма съгласувана дефиниция на заподозряно лице, което ни връща на първоначалния въпрос за правата на това лице при престъпленията, свързани с тероризъм. Казах също, че има тенденция държавите членки да решават въпросите, свързани с заподозрените в тероризъм, извън процесуалната рамка на наказателното правосъдие. Но има и някои изключения при извънредни обстоятелства. Например, в Франция новия закон – срещу тероризма, прият през ноември 2017 година, са свързани с това, че всъщност извънредното положение след Батаклан се превръща в обичайно. От една страна искаме ефикасни мерки срещу тероризма, Дна ще завърша с думите на Майкъл О. Флахарти, който е директор на Агенцията по основните права. Той често казва, че основните права са в сърцевината на всичко и не бива да бъдат пренебрегвани. Когато говорим за тези лица, в крайна сметка това са правата на заподозрените и трябва да отчитаме колко важни са тези права. Благодаря. Сега искам да попитам, кой иска да вземе думата? Госпожо Сипел. Благодаря ви. Благодаря и за проучването. Честно казано, аз съм малко притеснена – Надявах се, че ще чуем всъщност информация, която да ни помогне за дебата тук. В края на вашето изложение вие говорихте за заподозрените лица и споменахте, че трябва да се запитаме кой е подозрения. Потенциално това е лице, което може да е терорист, но ако няма обща дефиниция. A... И въпреки това ние обменяме информация за лице, което би могло да бъде терорист, как можем да си имаме доверие и да смятаме, че получаваме достатъчно информация. От друга страна, ако има подозрение, но няма неопровержими доказателства, това е проблем. Ясно е, че когато има доказателства, се прилага наказателното правосъдие, но вие сам казахте, това става все по-рядко. Представете си, вие сте заподозрян, може да сте невинен, но как ще докажете, че самото подозрение е необосновано? колко дълго ще ви наблюдават, колко дълго ще ограничават вашата свобода на движение. Аз не виждам в този случай как можете да докажете своята невинност. Това мисля, че създава някои сериозни проблеми в областта на демокрацията и върховенството на закона. Така че аз съм притеснена от мерките в някои държави членки, например, 4 години да се подготвя самия, самото производство. Как може това да е толкова дълъг период? До съдебно производство да трае 4 години. Не знам, не знам дали можете да ни дадете повече подробности – за видовете санкциониране на определени типове поведение. Вие споменахте ограничаване на свободата на движение, отнемането на паспорт. Има ли други санкции? И ясно ли е какъв тип поведение се наказва с подобни санкции. Накрая интересуваме кои бяха експертите, до които се допитахте, за да направите проучването. Дали това е полицията, съдебната система, дали разговаряхте с адвокати, експерти по правата на човека. Благодаря. Thank you. Uh, I don't see another questions. Благодаря, но не виждам други заявки за въпроси. Ако може да отговорите, ще се опитам. Без да чета отново доклада. Нека да започна с последния въпрос. Е, нямам списък за това кого сме интервюирали когато се правят подобни проучвания, обикновено се допитваме до работещи в съдебната система, юристи и е, неправителствени организации. Та... Определено така били сме склонни да се занимаваме с тях, но се обърнахме и към научните среди. Sorry, I have a blank. I can't remember the name of our other expert, uh, Sean Murphy. Uh, Опитвам се да видя името на другия експерт, Шон Мърфи. Той работеше с е, хората от е, научните среди, за да даде и другия не само от правоприлагащите органи. И да ви кажа съвсем честно, много ми е трудно да отговоря на останалите въпроси. Обикновено законодателството доста често се е, стимулира от е, кризи, т.е. има проблеми и след това се създава е, законодателство. А, и по-рядко е, се е, действа на базата на общественото възприятие за това какво потенциално може да е заплаха. Във Франция е интересен е, въпрос как извънредното положение бе прието от обществото практически с години. Ако това се беше случило преди няколко години преди терористичните атаки, никога нямаше да бъде прието, но след тях общественото мнение се промени. Като защитник на човешки права, за мен е, е много важно да поема своята така, роля на балансьор – защото в момента така хората повече мислят за, за съображенията за сигурност. И как да се е, оправдаят определени е, мерки и примерно в случая с това как е, да се пазят правата на заподозрените, никак не е лесно. Необходимо е да има и повече данни. Uh, трябва така, давам много примери с Франция, защото там а, съм най-запознат с нещата. Примерно 6000 обиска са били е, проведени по време на е, извънредното положение и са осъществени само 21 задържания. Според мен, разпространяването на подобни данни или броя на терористични атаки или жертвите им би било интересно, за да се дадат така идея за Какво е съотношението между е, случвалото се и реакцията? Много лесно е да бъде забравено всъщност откъде се е тръгнало. И е, затова не можах да отговоря изцяло на вашите въпроси, но нека да продължим да ди, дискутираме. Госпожа Сържентини, благодаря. Аз имам два въпроса. Now, Сега се коментира много повече и въпроса за това как да се дефинира като законово понятие тероризма. Като правите научни изследвания, а, така наблюдавате ли явлението, че хората а, така не са склонни да приемат по-широката дефиниция за, терорти, е, за тероризъм, което преди не беше е, така. Примерно економически щити или е, хора, които се занимават с е, защити на каузи, свързани с околната среда. Какво е вашето мнение? И още един въпрос – когато един а, полицай спре дадено лице и иска документи, примерно трябва да си отвори багажника, ако кара кола, кога едно нормално искане на документите преминава в а, разпит, защото когато е разпит имате право на адвокат. И сега, знаете, преговорите с Шенгенската информационна система в момента предвижда повече възможности за спиране и искане и задаване на въпроси. И е, е много интересно кога точно едното чисто искане на документи преминава в разпит. По първия въпрос за по-широката дефиниция на тероризма, както казах, директивата по, е, за борба с тероризма трябва да бъде транспонирана до края на годината, там няма конкретни елементи. И отново ще ви дам е, френски пример. Срещата на върха по, за околната среда КОП-21, която се случи няколко дни след въвеждането на извънредното положение – и е, се подозира, че полицията използва своите правомощия да е, задържи или да ограничи свободата на предвиждане на активисти, които потенциално не се занимават с нищо друго, а просто искаха да демонстрират срещу срещата е, КОП-21. А, още един а, такъв пример по новия закон е, френската полиция може да използва антитер... Е, законите за борба с тероризма в е, пристанището Дюнкерк. Аз лично не съм запознат в подробности с съображения за тероризма, но не вярвам Дюнкерк специално да е проблематична зона за тероризма така про-Брексит терористи, пристигащи от Обединеното кралство в Дюнкерк. Какво се е случило в Дюнкерк? Това е място, където полицията ежедневно се възползва от правомощията, предоставени по законите за борба с тероризма. Съображенията са че в, в Дюнкерк т.е. защо се върши това в Дюнкерк е, е, е въпрос. Не съм правил изследвания. Въпросът от залата е защо? Защото мигрантите минават от там ли? И другият ви въпрос. Трудно беше да разговаряме с е, правоприлагащи, представители на правоприлагащите органи, особено които действат на място, но е, когато е, има, примерно, обиск и много е малка, много е неясна границата между искането на документи и започването на разпит. Това е една сива зона, където е, потенциално е необходимо да се направят и повече проучвания. Okay, thank you very much. Uh, I don't see Марко. Uh, Благодаря. Не виждам други заявки за въпроси, с което приключваме тази точка от дневния ред. Докладчикът по следващата точка Карлос Коелю има, идва. Ми казват така, че имаме 5 минути почивка и ще започнем след 5 минути. Благодаря ви за презентацията и интересните отговори. Минус. <laughs> Uh, dear colleagues, on 13 March 2017, uh, the LIBE coordinator... Колеги, координаторите Ливи uh, решиха да започнем един доклад за функциониране на Шенгенската област. Някои от въпросите относно функционирането и все още са си остават и тук сега с това проучване имаме за цел точно да отчетем какви са, какво е положението и какви са проблемите за Шенген. Това е един от първи, е първи от поредица доклади, които имат отношение към ролята, контролиращата роля на парламента. Сега ще чуем представяне на проекто доклада и за този цел давам думата на докладчика господин Карлос Коелю. След това ще има думата и докладчиците в сянка. Заповядайте, господин Коелю. Благодаря. Аз ще говоря народния си език. Okay. Шенген означава свободно движение на хора. Това е огромно <clears throat> достижение за Европа. Разходите за не Шенген са огромни. Има гранични контроли. Те струват 50 милиарда евро, което е голяма щета за заетостта и за движението на хората. Трябва ни дат факти, данни и факти, за да разберем дълбочината на проблема и точно това се опитваме да направим с този доклад. Знаем какво иска да постигне комисията, но не знаем какво иска съветът. За момента вътрешните министри се събират, те обсъждат темата. Вчера изпратих писмо на българското председателство с молба за пояснения по въпроса, кога се очаква да се възстанови нормалното функциониране на Шенген. Надявам се е, да, чрез този доклад да се конституира позицията на парламента. Преминавам на английски миналия мандат започна процеса на повече европеизация на Шенген. Комисията получи по-голяма роля и е, съответно се смениха и правомощията на парламента. Ние решихме да направим работна група, аз я представлявам, за контрол от резултатите и оценка на функционирането на Шенген. Посредством този доклад се надяваме да подсилим и ролята на парламента в представянето и а, на гражданите. Шенген се считаше, че е така секретна, ексклюзивна отговорност на страните членки, макар че се отразява толкова много на живота на гражданите. Последните три години бяха много трудни и за Шенген, и за, заради нарастващите напрежения. Наложи се много повече контрол на границите, отколкото в предходните 10 години. Но в такъв смисъл в доклада съвсем ясно казвам, Шенген е бил подложен на натиск, защото е разградена общата система за политическа закрила и не се прилагат е, общностното законодателство. В работната група очертахме няколко проблеми, свързани с оценката. Първо, контрол по външните граници, с и полицейско сътрудничество по правно-наказателни въпроси, включително и обмяна на информация. Още по-притеснително е, поради факта, че парламента одобрява няколко мерки за сигурността, включително системи за информация и систематични проверки на европейски граждани. Ние е, си даваме сметка, че има нови заплахи, но е, страните членки трябва да използват съответните инструменти. Това се казва ясно в доклада. Също така казваме, че съвета трябва да следва парламента при приемането на мандат за преговори по съответните досиета и че не е приемливо новата агенция за политическо е, закрила да е, започне да функционира едва след като 9 месеца се преговаря за мандата й. Много лесно е да се правят обвинения за свободното предвиждане, а да не се решават реалните проблеми. Всъщност популизма наложи въвеждането повторно на вътрешни проверки. По този начин държавите си играят направо с огъня. Няма координиране между отделните страни, няма данни за да се направи оценка и сега вече абсолютно се наблюдава пълно незачитане на разпоредбите на Шенген, което според мен е възмутително. Затова предложението на Комисията за изменение на Шенгенския ми... е, граничен кодекс трябва много внимателно да се разгледа. Подобни промени трябва само да отразяват новите предизвикателства и е, заплахи, а не да представляват е, поредният е, възможност за продължаване на контрола по границите. Шенген трябва да бъде върнат обратно отново на гражданите. Страните ченки са тези, които е, държат правомощия в това отношение. И накрая две важни неща. Благодаря на комисията за конструктивното сътрудничество. Изреждат се имена. Благодаря също и на секретарията и на всички, които подкрепяха работата на работната група. Този доклад има за цел да отрази дискусиите на работната група за Шенген. Затова искам да благодаря и на всички членове на тази работна група. Очаквам с нетърпение работата с докладчиците в сянка, за да постигнем един широк консенсус. Така трябва да изпратим един силен и единен сигнал от парламента по отношение на Шенген. Благодаря, Карлос. Госпожа Гиом. Euh, Благодаря на господин Коелио за доклада, за общата ни работа. Той има своя опит по темата и много прогресивни позиции, които застъпва в доклада. Там а, се очертава необходимостта да се опази Шенген, с което съм напълно съгласна. Ще се опитам в, като докладчик в сянка, ние вече сме работили, е, ще имам желание да се спра върху три елемента, за мен е, неща, които са в същината на Шенген е, кодекса, информационната система и системата за оценка. Ще се опитам да разгледаме и политиките, свързани с Шенген, примерно засилен контрол на външните граници и интегрираната система за управление на границите. Това са всичко елементи от свързани и с вътреш... проверките на вътрешните граници. Също ще сложим акцент върху работата на място за засилване на външните граници. Темата за доверие и е, сътрудничество между страните членки, а също и за възможността на страните членки да си сътрудничат по, в областта вътрешна сигурност и евентуално да се търси едно правилно реформиране на системата за закрила, за политическа закрила, която трябва да бъде преразгледано. Всичко това а, трябва да отрази и работата, и резултатите. А, Действително трябва да настояваме за спазване на правилата и за, правилата и за възвръщане на функционирането на системата Женген като тук не става дума въпрос само на външни фактори, а да има и повече елементи на сътрудничество между страните членки по много разли... в много различни области. Това е така първото, първият, което мога да кажа за нашата бъдеща съвместна работа. Благодаря, Сесилия Викстра. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, и благодаря на докладчика за чудесния репо, доклад. Наистина, точно това е, което трябва да представим на гражданите, да им покажем важността на демократичния надзор в процеса на възстановяване на Шенген, за да може той наистина да зафункционира отново. Благодаря за един отличен доклад, Карло, за отличната работа, благодаря и за чудесното председателство на групата. Аз участвам в тази група, но не винаги мога да присъствам на заседанията й. И така, да функционирането на Шенген. Това е приоритет. Това не е опция, това е необходимост. Това е част от решението на е, една по-широка перспектива за функционирането на Европа. Аз мятам, че свободното пътуване в Европа трябва да е право, за което се дава на гражданите, но Временните контроли на вътрешните граници, включително и в моята страна, поставя под изпита... на изпитание Шенген. Сякаш тези контроли не са вече временни. Държавите членки ги използват, въпреки че вече те не са необходими. И аз искам да повторя това, което каза комисара Врамополос преди няколко седмици, че временните контроли не трябва да са въпрос на вътрешните работи на държавата членка. аз смятам, че не може да позволим Шенген да бъде поставен под риск, защото именно това се случва. Като се промени заглавието на е, поток на прииждане на бежанци от, от прииждане на бежанци и поток от бежанци на сигурност е, не може по този начин да замъгляваме действителността. Вижте се нуждата държавите членки да прилагат напълно регламентите и комисията трябва да предприеме мерки срещу тези държави членки, които не, не изпълняват правилата. Мога само да се съглася с това, което казва докладчикът. Абсолютно необходимо е ние да не толерираме поведението на някои държави членки. Временните контроли на границата не са вече необходими. И европейските граждани трябва да могат да се движат спокойно, свободно през границите. Същото въжи и за стоките. Ние работим <clears throat> много опорито за възстановяване на системата, за осигуряване на взаимната оперативност на системите. Това е важно за, една защитена, за едно защитено и свободно шенгенско пространство. Но общата система за убежището, тя в момента е ощетена. Тя трябва да бъде поправена, защото от това зависи и възстановяването на шенгенското пространство. Колкото по-бързо се справим с тези задачи, толкова по-добре. Е, тогава ще имаме една политическа система и ще преминем от една хаотична си система към една добре организирана система за миграцията. <clears throat> Чухме експертни мнения които вървят именно в тази посока. Ще кажа още веднъж. Имаме нужда от Шенген и имаме нужда от обща система за убежището. Колкото по-скоро, толкова по-добре. И сега обръщам се отново към господин Коелю. Благодаря ви за важната работа. Още веднъж благодаря за отличния доклад. С и, интерес и удоволствие очаквам бъдещето ни сътрудничество. Председателката, благодаря, Сицилия. Карлос, искате ли да направите обобщение на дебата? Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Гиом и на госпожа Викстрюм за техните добри слова. Аз съм съгласен с това, което се каза за необходимостта да се фокусираме върху най-важното, без да забравяме останалото, защото, както знае много добре госпожа Викстрюм, има проблеми. Има проблеми с предложения в съвета, по които ние вече сме взели решение, например, убежището, агенцията по убежище – трябва да се откликне на проблемите на място. Да се реагира там, където се пораждат вредни последици за Шенген. Ние не можем да решим шенгенските проблеми, като забравяме всичко останало защото това се отразява и на нашата работа. Това не е наше решение всъщност. Това е решение на държавите членки, които смесиха други предложения с това за Шенген. Но ако искаме Шенген да бъде върнат на гражданите, с други думи, да има по-голяма свобода на движение, ние трябва да обсъждаме тези проблеми и мисля, че точно това правим в нашата комисия и парламента. Мисля, че като резултат от този дебат мога да кажа, че има консенсус по този въпрос. С удоволствие работя с госпожа Гиом и госпожа Викстрюм и с другите докладчици в Сянка с цел да се обединим около една обща широка позиция. Както казах и преди това, парламента трябва да изпрати много и силно послание към съвета и един консенсус ще, обедини, ще усили именно гласа на парламента. Председателката благодаря, Карлос. Благодаря за отличния доклад. Съгласни сме, е, това ще бъде един силен сигнал от парламента. Срокът за изменение 14 е май, март, извинявайте, един часа на обяд. Това беше последната точка за днешното заседание. Следващото ни заседание е планирано за 12 март между 7 и 9 часа вечерта в Страсбург. 19 март е последващото заседание между 3 и 6 и половина в Брюксел и на 20 март между 9, 12 и половина и 3 и 6 и половина вечерта в Брюксел. Благодаря ви, желая ви хубав уикенд. Best wishes for women, because of the International Women Days. На всички жени, освен това, честит 8 март.